Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието. Както сте забелязали, първата точка от дневния ред за днес е среща с полското председателство. Госпожа Бинковска ще го представлява пред нашата комисия. Това е една обичайна среща в началото на всяко председателство но а, искаме да дадем на госпожа министра достатъчно време да представи приоритетите на полското председателство и след това ще направим обичайното обсъждане. И така, госпожа Бинковска а, отговаря за регионалното развитие. Представлява полското председателство. Имате думата. И панове. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми евродепутати, членове на Комисията по регионално развитие, изключително удоволствие е за мен да съм днес пред вас и да ви представя приоритетите на полското председателство в областта на регионалната политика. Не само приоритетите, а и някои подробности от тяхното изпълнение. Кохезионната политика заема изключително важно място в плановете, което полското председателство прави за следващите 6 месеца. В сферата на кохезионната политика сме предвидили начало на един нов ръст на Евросъюза, на вътрешния пазар по-точно, който да бъде използван като инструмент за оздравяване на Евросъюза и неговото присъствие на международната арена. На 29 юни представихме предложение, свързано с многогодишната финансова рамка. Това бе първата стъпка. Втората стъпка ще бъдат законодателните пакети, свързани с изпълнението на тази многогодишна финансова рамка. Европейският съюз се нуждае от финансов инструмент, който да я тласне по пътя на растежа. И за да постигнем това всъщност, можем да си служим с механизмите на стратегията Европа 2020. Кохезионната политика, що се отнася до парламента, ще бъде свързана ще бъде свързана Извинявайте, извинявайте, казва е, госпожа министър. Говоря много бързо, затова се обърках. Спирам за момент и започвам по-бавно. Да, говорех за кохезионната политика. За кохезионната политика, която се явява важен отговор на териториалните предизвикателства пред ръста на Европейският съюз. Тази кохезионна политика следва да бъде превърната в ефикасен инструмент в услуга на стратегията Европа 2020. Ще предложим решения, решения, които да ни доведат до постигане на конкретни резултати. Конкретни резултати, които да интегрират конкретни структурни действия в конкретни региони. Дебатът за кохезионната политика тече вече от 4 години, но сега в момента използвам да, из, да използвам предоставената ми възможност да изразя своята благодарност към предишните председателства, белгийското и испанското по-точно, които изляха основите на приоритетите, по които ще работи следващото председателско трио, а именно Полша, Дания и Кипър. Благодаря и на Парламентарната комисия по регионално развитие за работата и до момента. Искам, разбира се, да благодаря и за доклада на Маркус Пипър – тъй като този важен сигнал, който изпратихте по посока на регионалната и кохезионната политика, всъщност ще ни даде начален тласък на нас, полското председателство. Вече изготвихме конкретен план и започнахме преговори с един добър темп, който ще ни позволи да работим същевременно и по многогодишната финансова рамка. Надявам се, Надявам се, че няма да има закъснения, няма да се наложи да променяме сроковете. Нуждаем се от е, изходен материал, за да може след това да изпълним предначертаното. И този изходен материал се основава на експертни мнения, които ще бъдат представени през месец септември, поне така сме предвидили. Една от целите на нашето председателство една от целите е бързо постигане на споразумение по планирането и преминаване възможно най-бързо към изпълнение. Предвидени са няколко важни тематични групи, свързани с Европа 2020. Тези тематични приоритети са свързани и с условността или кръстосаното прилагане и ефикасността. Кохезионната политика е един от нашите приоритети, това вече го казах. Един друг приоритет обаче е ефикасността на тази политика и това трябва да бъде водещото начало в нашата работа. В края на председателството възнамеряваме да обнародваме доклад, където да публикуваме постигнатите резултати, както и да отразим дебата воден по въпроса. Това е предвидено за 16 декември. Е, да, продължава госпожа министра. На съвета, предвиден за 16 декември, смятаме, че ще сме в състояние да предложим конкретни резултати – конкретни резултати в областта отново на кохезионната политика. Подчертавам пак при това дебело, че е важно да спазваме предначертаните срокове. Има, разбира се, някои подводни камъни, които можем да предвидим още от сега и които ще ни отнемат повече време преди да бъдат решени. Какво имам предвид? Имам предвид, особено в областта на комуникациите, така нареченият инструмент Европейска свръзка, инструмент за европейска свръзка или свързаност. Това е все още проект в много сурово състояние и ще бъде обсъждан както тук, така и в съвета. Ще видим дали ще има европейска добавена стойност. Надяваме се това да е така и да се окаже един нов лостов механизъм в областта на кохезионната политика, който да даде нова и европейска, пак подчертавам, добавена стойност на кохезионната политика. Сега, има други проекти, свързани с преходни категории, с преходните категории. Знаем, че европейските региони са различни като степен на развитие. Знаем, че някои са в така наречената смесена междинна или преходна категория. Знаем, че няма единодуши и единомислие по този въпрос, така че това пак ще бъде поставено на масата на преговорите и на обсъжданията. И това ще се стане така както тук в парламента, така и в съвета. Друга една трета точка, която искам да поставя на вашето внимание, е именно възможността за повече свобода в решенията, взимани от държавите членки относно това как да се разпределят фондовете между регионите и различните сфери на действие. Средствата, произхождащи от средствата, които идват от кохезионните фондове, се администрират, управляват от държавите членки. Това го признаваме и зачитаме. Следваща, следващият приоритет е териториалното изменение на кохезионната политика, управлението на градската среда и макрорегионалната или надрегионалната стратегия. Това разбира се не е никакво откровение, но бих искала отново да го подчертая, а именно, че за нас полското председателство са изключително важни всички проекти от областта на териториалното изменение на кохезионната политика, тъй като тук в тази област именно се изграждат връзките и взаимодействието между различните региони и техните управленски органи. Ето за това, уважаеми госпожи и господа евродепутати, ще направим всичко възможно за хармонизирането на принципите, по които действа тази европейска териториална солидарност, заедно с Европейският инструмент за партньорство. Убедени сме, че това, тези два инструмента ще улеснят много изпълнението на проектите. В този тематичен блок, разбира се, ще включим и работа по европейските клъстери за териториална солидарност, ако мога така да ги нарека. Ще има един форум в съвета по, по въпроса за структурните фондове. и най-вероятно комисията ще излезе с съобщение по този въпрос на 29 юли, преди септември месец, както виждате. Втората стъпка след това първо огласяване ще се даде през септември месец и там вече ще работим конкретно по разписването на регламент. В областта на териториалното и градско развитие ще прилагаме програмата на, за териториално развитие, приета от унгарското председателство. Благодарности, впрочем, на унгарското председателство за това, тъй като дава изключителен тласък напред на нашата работа по този въпрос. Сега, Европейската стратегия за Европа 2020 ще бъде предмет на два документа. Два документа, които ще бъдат обсъдени в съответните работни групи на съвета. Това първо. Второ, предвиден е дебат по въпросите за различни конкретни адхок решения за градските центрове, както и за селските региони и за връзката между тях. Ще анализираме предложението на Еврокомисията за бъдещето на градовете и ще обсъдим и бъдещето на програмата Урбакт. Нещо друго важно, което отново искам да подчертая тук, е европейското териториално измерение на Европейският социален фонд. Предвидена е конференция по този въпрос през септември месец във Варшава. На всички събрания, заседания и срещи, срещи, заседания и събрания, които може да видите изброени в брошурите, в папките ви, на всички срещи ще се застъпва кохезионната политика. Но най-важното е, че в резултат на, тези, на тази аналитична, емпирична работа, ще бъдат формулирани конкретни изводи и насоки, които ще бъдат разписани в конкретен документ в Познан на 25 ноември. На, това, на този Министерски съвет в Познан ще присъстват не само регионалните министри на държавите членки, а и съответни близки до това понятие за регионално развитие, като териториално развитие, развитие на градската среда. Третата точка, която споменах, споменах преди малко, бе макрорегионалното развитие. Разбира се, през 6 месеца на полското председателство ще има различни проекти, повечето от които ще бъдат съсредоточени върху проблематиката на Прибалтика. Всичко това е свързано с управление и координиране на европейски политики защото именно от координирането на европейските политики ще проистече по-добрият бъдещ резултат. Дебатът в съвета вече започва през е, този месец юли. Комисията също започва работа по конкретен документ – И всичко това ще бъде изходният материал за насоките и тезисите, които ще се разпишат на крайния Министерски съвет, предвиден за ноември месец. И в заключение искам да приключа с това, с което започнах. Без всякакво съмнение, най-важната, главната точка в програмата на Полското председателство на Европейския съвет е приключване на преговорите за регламент за кохезионна политика. Това е най-важното и това е практическото измерение, към чието крайно разписване се стремим през декември месец. През декември месец ще имаме възможност да разпишем този крайен документ в резултат на срещи, разговори и дебати, които ще провеждаме в продължение на 6 месеца. И ви приканвам да присъствате на всички тези срещи и заседания – тъй като от тях ще излязат бъдещите насоки за прилагане на европейската регионална политика. Тези насоки ще бъдат следвани от европейските фактори в тази област. За това те трябва да бъдат и нейните създатели. Благодаря ви, госпожо министър. Много благодаря. Сега имате думата. Започваме с координаторите от името на ЕНП. Госпожо председател, уважаеми колеги, преди всичко искам да изразя задоволството си, че Полша пое председателството на Европейския съюз в тази тежка ситуация, в която се намира в момента Европейския съюз. Това е много важно, защото Полша е поддръжник на много силна кохезионна политика, така че ние можем да бъдем уверени, че кохезионната политика ще остане един от крайъгълните камъни, една от най-важните политики в Европейския съюз. Така че добре е, че тази страна е поела председателството, защото това е страната, която винаги е твърдяла, че кохезионната политика е една от най-важните политики. А това не винаги е било така. Така че това ни дава много надежди. Не зная дали директно мога да задам въпроси към вас, госпожо министър. Бихте ли могли да кажете нещо за работата, която подготвяте с Дания и Кипър? Може ли да очакваме, че следващите две председателства ще бъдат също ориентирани към кохезионната политика? Не зная дали това е политически коректен въпрос или не. Друг един въпрос или по-скоро коментар. Винаги е съществувало известно напрежение между съвета и Европейския парламент. И това е естествено. Но една от причините за това, различни от е, структурните въпроси, е липсата на добър поток на информация. Аз се надявам, че ще поддържаме връзка през следващите месеци ще поддържаме постоянна връзка, за да можем да се осведомяваме за това какво се случва и че ние ще бъдем държани в течение за това какво се случва в съвета. Бих искал също така да ви информирам, че ще посетим Гърция. Имам предвид делегация от нашата комисия. Колегата до мен ще води делегацията. Мисля, че бихме могли да заявим от наша страна, че ще ви предоставим цялата информация след това посещение. Има определени въпроси, които са от е, особен интерес към нас и затова искам да се обърна към вас с следния въпрос. За нас е много важен въпросът кога ще започне работата по регламентите. Вие казахте, че се надявате за септември. Вчера в коларите на парламента чух да се говори за октомври, дори евентуално за ноември. След това чух, чух че това ще е свързано по някакъв начин с работата по селскостопанската политика. Така че за мен първият и най-важен въпрос е кога ще започнат тези преговори. Може би вие имате известна информация от комисията. Нямам предвид да провокирам с този въпрос, но наистина искам да чуя ясен отговор, кога точно ще започне тази работа. Защото за нас е много важна тази тема. Колкото по-рано започнем, толкова по-големи са шансовете за успех. И по-вероятно е да приключим на време. Кога ще ни предоставите документите, които ще представляват основата за нашата работа, за да можем заедно да обсъждаме въпросите в възможно най-тясно сътрудничество с вас, председателството и съвета. Също така имам и въпрос от страна на моята партия. Да си представим, че регламентите са готови за септември. Нека да приемем такава една хипотеза. Очевидно, председателството винаги е готово с пакети от е, законодателни актове, но е нормално да се стреми да се свършат определени неща. Така че предполагам, че ще настоявате някои документи да минат по-бързо. Така че, моят въпрос е, кои са според вас въпросите, които трябва да се решават първо? Какви решения, в кои области искате да се постигнат окончателни решения? Защото това също е особено важно за нас това ще повлияе на нашия график, на нашата работна програма. Така че ако приемем, че регламентите ще бъдат готови през септември, какви са другите въпроси, които ще се разглеждат и решават до декември? Според мен това е от ключово значение. И естествено, искам да ви пожелая много успехи скоро ще установите, че сътрудничеството с нашата комисия ще бъде гладко и леко. Господин Ишак, от името на социалистите. Благодаря, госпожо министър. В началото искам да ви благодаря за срещата във Варшава с представителите на Министерството на за провеждането на тази среща участваха някои мои колеги евродепутати и ние станахме свидетели на добрата подготовка, която кипеше за предстоящото председателство. Благодарни сме за информацията, която получихме директно във Варшава, но имаме и някои съмнения. Затова искам да привлека вниманието ви към първата точка, която вие засегнахте, многодишната финансова рамка. И така, въпросът ми е, Знаем какво е становището на Полша в Европейския съюз и вие самата и а, вашият министър-председател, който представи приоритетите. Разбирам, че имате в момента разговори за това как държавите членки се отнасят към предложението за многогодишната финансова рамка в контекста на политиката за сближаването. Виждате ли други министри, които са готови да се борят за позициите си а, срещу комисията, да защитават своите позиции. Или ще има а, опити в преговорите в съвета да се ограничат а, тези становища. Въпросът е как а, нашата парламентарна комисия може да подкрепи тази част от многодишната финансова рамка. Другия момент е свързан с правния пакет. нашият колега току-що спомена това и аз говорих по този въпрос в Страсбург. Въпроса към съвета. Кога можем да очакваме в парламента и съответно в съвета този законодателен пакет? плановете, които вие очертахте. Съжалявам, но те няма как да се изпълнят, ако пакетът не е готов през септември, тъй като тогава няма какво друго да прави председателството в областта на политиката по сближаването. Същото въжи и за нашата комисия. Ние трябва да сме наясно с това. След като имаме законодателния пакет, ние ще сме наясно с някои основни въпроси, които са от наш интерес, които са важни за нас. Искам да ви поздравя за увода ви, тъй като вашето представене е изцяло в контекста на нашите обсъждания. Польша е важна в този контекст. Имам и въпрос за това как другите държави гледат на въпроса за междинните региони. Всички държави членки ли ще са готови или поне някои от тях ще са готови ли да включат в бъдещите си планове за а, политиката по сближаването тези междинни реги... региони. И въпросът е кога предстоят тези преговори. Много внимателно слушахме прегледа, който вие ни представихте за регионалната политика и как ще бъдат оформени конкретните предложения за перспективите в бъдещето на политиката на сближаването, така че тези междинни региони да имат едно по-силно изразено измерение. Знаем, че сега говорим повече за макрорегионите, а, а не толкова за тази част на Европейския съюз като териториално ниво. И въпросът ми е, и виждате ли необходимост от а, промяна в това отношение? Искате ли по-силна роля на междинните региони? Друг въпрос, който обсъждаме често в нашата комисия и от името на социалистите искам да се върна отново на него, става въпрос за засилването на ролята на регионите. В последните години винаги изискваме новите финансови перспективи и политиката на сближаването да дават повече тласък на регионите, да дават повече възможност решения за това как да разходват средствата в рамките на политиката по сближаването. Имате ли представа как ще изглежда този въпрос в бъдеще? Политиката за градските региони. Имам въпрос по няколко подробности. Посоката, която ще следваме по отношение на тази политика. Това бяха въпроси към председателството, свързани с бъдещето и политиката която можем да очакваме в периода 2014-2020. Но в следващите няколко месеца, какви са въпросите, пряко свързани с тази област? За днес. Проблемите, които виждаме в държавите членки. Господин Обрехт спомена Гърция, но имаме и Полша с съответните фондове за кохезионна политика, най-вече за инфраструктура, железопътни проекти. Приключвам с моите въпроси. Въпросът е дали ще хармонизираме и упростим тези системи, за да улесним политиката на заближаване и съответните фондове. Поздравления за представенето още веднъж. Председателката нямаме цялото време, което ни се иска да имаме. Моля ви да не преповтаряте въпросите на другите и да ограничите въпросите си. Бих предложила, не мога да го наложа, но бих предложила да се ограничим във въпроси, които не се отнасят за от за отделните държави, а за председателството. Моля ви, следващият оратор е от АЛДЕ. Ако им позволите, думата ми дадоха либералите. И така, госпожо председател, да, аз ще говоря от името на координаторите. Първото, което ще ви помоля е да определите някаква правила, защото това са много дълги изказвания. Единственото, което искам да спомена са четири неща. Написахме писмо до Европейската комисия. Същите въпроси ще повдигна и днес пред вас, госпожо министър, като представител на председателството. Всичките тези точки са свързани с многогодишната финансова рамка и връзката с политиката за сближаване. Първото нещо, до което искам да наблегна. Ако разгледате сравнимите цени към 2011 година. Ред 1 бе свързан с сближаването е с ръст 5,9. Тоест като цяло 6% увеличение. Другото предложение на комисията противоречи на това, защото комисията казва, до този момент беше 4% всяка една страна, която да освоява кохезионни средства. Ако имаме 100 милиона, например, брутен национален доход, 4 милиона ще бъдат отпуснати от Кохезионния фонд на комисията. Сега, комисията предлага този таван да се намали на 2,5%, т.е. тя си противоречи. Ако ще се намали този таван, а също се увеличи с 6% общата сума, не знае къде отиват тогава парите. На второ място. Обичайно е в предложенията да не се дават обяснения в е, новата многогодишна финансова рамка за селско стопанство комисията увеличава, а предлага увеличение на е, средното ниво на разплащанията. Тук за преходните периоди се предлага да се остане с е, две трети от средствата. Бихте ли ни казали наистина защо две трети? Защо не три четвърти? Защо не пет шести? Защото въпросът е, че все още имаме поетапни механизми за поетапно включване и изключване с съответните числа. Каква е разликата, не ми е ясно. Политически е ясно. Мнозинството от парламента гласува за междинната категория от региони. Единственото, от което се нуждаем, е обяснение как така нарастват числата, ако замените механизмите за поетапно включване и изключване за страни, които използват преходния период в сравнение с тези две трети от средствата, които ще бъдат в новите преходни региони. Следващото е за 5% аварийни резерви, които комисията прилага да не се плащат по време на поглъщането, да се заделят като резерв и когато накрая страната изцяло е приключила изпълнението на задължението си, тогава 5% да бъдат платени като окончателно плащане. Сега това не е така. Трябва да знам обаче какви ще бъдат обстоятелствата, при които тези 5% не се изплащат. И последният ми въпрос е по какъв начин комисията в е, новите предложения предвижда средствата, които се изплащат е, от кохезионния фонд да бъдат е, свързани с потенциала за освояване, което е включено в предложението. Но имаме толкова различни потенциали в 27-те държави членки за освояване на средствата, така че наистина във вашето предложение трябва да се даде някакво обяснение. От името на зелените. Э, Госпожа Шрадер. Да, благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Госпож... Благодаря, госпожо министър Биенковска. Благодаря ви за смелостта при старта на това председателство. Мисля, че ще имате сериозни, сериозни затруднения да постигнете споразумение с съвета. И може би разполагате с по-малко време, отколкото мислите. Два пъти казахте, че сте сигурна, че комисията ще успее да публикува предложенията през септември. Ние обаче се опасяваме, че те може би ще излязат доста по-късно. Питам се как наистина ще постигнете позиция на съвета при тези обстоятелства. Защото е, вие сте тези, които имат единствената възможност да постигнат позиция. А ако вие не успеете, не смятаме, че някой друг може да направи това, така че много надежди са отправени към вас. В една сфера казвате, че вече работите по позицията на съвета преди да бъдат публикувани предложенията. В междинната категория и при разпределянето на ресурсите, смятате ли да изготвите позицията на съвета преди комисията да публикува своите предложения. Защото в противен случай наистина няма да разполагате с достатъчно време. Ако тези предложения излязат доста късно, ще бъде много трудно да се стигне до позиция на съвета през септември. Особено когато говорим за страни, които са нетни вносители. По какъв начин ще ги накарате да се включат в една балансирана позиция? Какво възнамерявате да правите по този въпрос? И потом Vážená paní předsedající, paní ministrině, jsem velmi rád, že se setkáváme na půdě Evropského parlamentu. Благодаря. Много съм щастлив да ви приветствам с добре дошли в парламента. И искам всъщност отново да подчертая, че Полша е била винаги горещ привърженик на кохезионната политика. Това стана ясно още по време на чешкото представителство и проведените тогава срещи. С други думи, надявам се, че сега и при полското председателство ще продължим да се развиваме със същия темп. Позволете да почетая значението на развитието на градската среда като важен елемент на кохезионната политика. Ето за това искам да попитам как имате намерение да задълбочите партньорския подход – прилага на различни равнища на местното и регионално самоуправление. Как виждате реалното приложение на тази концепция за партньорство? Смятате ли, че трябва да се работи чрез побратимяване на градове, например, или е по някакъв друг начин. Искам да попитам дали възнамерявате да създадете нов финансов инструмент, който да подпомага съвместното финансиране на тези градски проекти. Джесика не е използвана като инструмент в достатъчна степен. Това ми беше първия въпрос. Вторият ми въпрос – е свързан с бъдещето на макрорегионалната политика. По време на шведското председателство започнахме подготовка по прибалтийската стратегия, след това по Дунавската стратегия, сега подготвяме една нова стратегия, наречена Атлантическа стратегия или пък Средиземноморската стратегия, както я нарича господин Алфонси в доклада си. Вие за ли сте тези макрорегионални стратегии? Каква е ролята на координацията според вас? Смятате ли, че е по-добре да се координират, вместо да се създават нови инструменти? Благодаря. Dziękuję bardzo. E, odniosę się po kolei do wszystkich pytań, natomiast... Благодаря ви. Ще се опитам да отговоря на всички въпроси, но първо една обща бележка. Голяма част от въпросите бяха за проектите за регламент и съм убедена, че както председателството, съвета и комисията, така и парламента се грижи за този процес. В петък във Варшава проведохме заседание с Министерския съвет на полското правителство и с колегията и аз говорих с отговорния за заетостта и регионалната политика комисар и потвърдихме, че това ще се случи през септември. Нека го повторя още веднъж. Това е основата на всичко, което ще правим, не само в рамките на нашето председателство. И тук отговарям и на въпроса на господин Обрихт. А, също така и това, което се случва по време на председателството на цялото председателско трио. Ние имаме много прецизен график, който сме разписали заедно с колегите от Дания и от Кипър. И то, според този график, в рамките на третата четвърт на 2012 ще сме приключили всички въпроси, свързани с регламента. Ще е изтекал процеса. Това обаче може да се случи единствено ако проектът е готов през септември. Разбира се, ние се надяваме да се надявахме да са готови през юли, да ги имаме сега пред себе си, да ги обсъдим през август и да започнем много бързо нашата работа. Но нека повторя още веднъж, особено Европейската комисия се грижи за това тези документи да са готови в максимално кратък срок. Ще повторя още веднъж. Политиката по сближаване и другите политики са страните на една и съща монета. Така че ако нямаме съдържанието, няма как да отговоря на вашите въпроси. Всички въпроси, които вие повдигнахте, ще зависят от това как се формулират тези идеи в проекта за регламент. Казах, че взаимната ни работа в триото върви много добре ще се справим с най-належащите въпроси, а именно тези свързани с програмирането, така че да можем максимално бързо да започнем с оперативните програми. Говоря тук за общата стратегическа рамка, за договарянето, за условностите и защитата на финансовите средства. Това е което искаме да постигнем до декември на тази година. Взаимодействието с парламента и по-конкретно Комисията за регионално развитие е изключително важно за нас. Ние винаги сме усещали подкрепата на Европейския парламент. Срещала съм се с много от вас в личен план и се радвам, че мога да говоря пред вас за плановете на председателството. Аз оставам на ваше разположение, както и моите колеги, ако искате да продължим разговорите по тези въпроси. Многогодишната финансова рамка и регламентите. Ще подчертая още веднъж. Ако нямаме предложение от Европейската комисия за регламента, няма как председателството даже не бива да заема позиция само на основата на съобщението за многогодишната финансова рамка. Това е и в отговор на един от зададените въпроси. Господин Кодманис, ако не се лъжа, не искаме да предрешаваме каквито и да било решения, що се отнася до междинните региони, преди да имаме регламент като предложение. Обсъждах и споменах този въпрос и в моето изложение. Той беше споменат и от няколко души от вас. Има много предложения, които вече са въртят и обсъждат. Някои от тях си противоречат. Идват от различни държави членки. Ние, разбира се, ще вземем всичко това предвид, но няма как да сравняваме региони с 200% от средните нива на показателите в Европейския съюз с тези, които имат, да речем, 90% от тях. Но ако всички региони с от 75 до 90% влезнат в една цел, то тогава ще има региони, които са в тази категория за първи път а има и държави, които са били на това ниво в продължение на дълги години. Това също е трудно и се надявам, че мога да разчитам на вашата подкрепа в това отношение. Надявам се, че виждате каква разлика има между различните региони, макар по БВП да имаме близост в някои региони и страни, има много други разлики да речем в страни, където имаме 75% от а, средното ниво за Европейския съюз, имаме едно такова противоречие, че в столичния регион има много високи нива, а в останалата част на страната има много по-низки нива. И така, за заздравяването на ролята на регионите – и за партньорството. Въпроса на господин Ласакс. Ние сме за обсъждането на този въпрос. Искаме регионите да участват в договарянето, това, което тече между комисията и правителствата. Ще обсъдим този въпрос. Що се отнася до а, политиката за градските райони, други въпроси чухме за нея. А, ние ще се спрем на инструментите за подкрепа на градските райони, като Джесика. Искаме да видим как функционира в момента Джесика като инструмент. Имаме и други инструменти, като например Global Grants за обществения транспорт в градските райони. И защо градската политика е от приоритетна важност за нас, но искаме да се спрем най-вече на контактите, връзката между градските райони и съседните на тях райони. Искаме всичко, което се случва в градовете, да има своето адекватно отражение около тях. По въпроса за хармонизирането и упростяването, като че ли а, не са достатъчни 15-те години, а, в които съм се занимавала с този въпрос, ще отнеме още доста време, ми се струва. когато говорим за измененията на регламент 1083 за финансовите инструменти, ще се опитаме да внесем някои изменения, тъй като има различни причини, поради които говорим за хармонизация и опростяване. Понякога причината е в самия регламент, понякога причината е в това, което правят държавите членки. Но що се отнася до този бюджет, ще се опитаме да направим изменения в регламентите, които са в сила. Няколко въпроса а, говореха за макростратегиите, стратегиите за макрорегионите. Наистина сме в подкрепа на всички инициативи във връзка с подобни стратегии. На регионално, местно или макрорегионално ниво. Искаме обаче да се основем на прегледа на стратегията за Прибалтийския регион. Искаме да се координират националните европейските политики и за да го направим, трябва да разгледаме всички показатели и има една голяма въпросителна във връзка с финансирането. Чудесно е да имаме макрорегионална стратегия, но след това се опитваме да измислим откъде да дойдат средствата от различните източници. За Прибалтийския регион, например, трябва на първо място да имаме сериозен ангажимент от държавите, които са в съответния регион. Това въжи и за другите региони. И смятам, че трябва да се основем да вземем като една сериозна основа резултатите и прегледа на Прибалтийската стратегия, да видим кое е минало добре и кое не, за да можем да продължим нататък. Господин Гудманис зададе въпрос за 5 разлика Както и при междинните региони, предложенията за многодишната финансова рамка се тълкуват по различен начин в различните държави. Понякога изглеждат наистина противоречиви. В този конкретен контекст мисля, че трябва да говорим за условностите. Това е основният принцип за нас. И трябва да подчертая, че когато говорим за политиката по сближаването, става въпрос за нещо съвсем различно. Съвсем различна е темата от макроекономическите условия. Тоест, не говорим за условност на основата на макроекономически решения, а на основата на предварителни и експост анализи. Когато имаме проекта на регламента през септември месец, ще се надявам да има малко повече яснота. Мога да ви дам само две минути на човек, казва председателката. Имам 10 души в списъка, така че ако искате все пак да чуете отговори на въпросите си, моля, спазвайте ограниченията във времето. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja. Kiitoksia ministerille erinomaista alustuksesta. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на министъра за чудесното изложение. Много пъти бе казано, че следващите 6 месеца ще бъдат много предизвикателни за вас, но аз вярвам, че Полша ще се справи и ще постигне добри резултати, защото казано бе, че кохезионната политика е сред приоритетите на вашата програма. Искам да се съсредоточа само върху регионалното и трансграничното сътрудничество. Вие също наблегнахте на тази сфера, която е особено важна. Аз много се радвам, че наистина поставят ударението върху този сектор. Сигурна съм, че добре разбирате какви са проблемите, които имаме в трансграничното сътрудничество. Дълго време сме обсъждали този въпрос. Говорили сме за това как може да се направи връзката. Политиката за добросъседство и, и трансграничното сътрудничество трябва наистина да бъдат добре обвързани и се надяваме, че вие ще постигнете добър напредък по време на вашето председателство. Проблемът за тази връзка между двете политики е свързана и с ролята на Русия, защото Русия е единствената съседна страна, която участва в тези програми и наистина ще бъде съвсем обосновано Русия да бъде включена в е, ред 3 на програмата за съседство. Също така говорите за макроекономика и е, вашето отношение много ме радва. Вашата нагласа към стратегията за Балтийския регион, защото това е един вид пилотен проект. На базата на този проект наистина можем да мислим какви да бъдат бъдещите ходове в тази сфера. Интересуваме какво е вашето становище. Имате ли по-подробни планове за това по какъв начин тези макрорегиони могат да бъдат свързани с цел 3? Предвиждате ли някакви реформи? Господин Ставракакис. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, аз искам да се възползвам от възможността и да ви пожелая много успех пред, в трудните задачи, които ви предстоят. Кохезионната политика е в приоритетите на председателството. Като Комисия за регионално развитие ние много добре разбираме, че на временното ангажиране ще направи така, че след приемането на рамката регионите да бъдат е, готови да участват смислено е, в регионалните оперативни програми и е, в договорите за развитие и партньорство. Това ще даде възможност да се избегнат сериозни закъснения в програмния период. Госпожо министър, можете ли да ни информирате дали планирате да разработват инициативи за укрепване на такова едно сътрудничество между регионите и какви са точно тези инициативи. Председатели, благодаря. Давам думата на Майкъл Кьорер. Много благодаря. Искам да повдигна два въпроса, госпожо министр, ако позволите. На първо място, кохезионните фондове и структурните фондове. Ако ги прилагаме адекватно, в крайна сметка разполагаме с един интелигентен инструмент, подпомагащ економическото стабилизиране. Затова насърчавам полското председателство да работи в тази посока, защото това ще ни доведе до една по-голяма конкурентоспособност като Европейски съюз в тези времена на криза. И това ще бъде конкретното разрешение на кохезионната политика. По въпроса Вторият ми въпрос е свързан с освояването на фондове и различното процентно изражение на това освояване в различните държави членки. Това го застъпам аз и в доклада си. Полша е определено образец в този смисъл. Затова приканвам отново полското председателство да поеме инициатива в този смисъл и да подпомогне тези региони, които се сблъскват с по-големи трудности в областта на освояването на фондове, да се получат от нейния пример. В момента се намираме в един много решителен период в областта на освояването на тези фондове. Ако сега не се справим с тези закъснения. Няма да го направим до края на програмния период. Благодаря ви. Мари Терес Санчес Смит има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Бих искала да приветствам еврофилията на Европа, на Полша, ако мога така да я нарека отдадеността на Полша към европейския проект и по-специално към конкурентоспособността на Европа с удоволствие отбелязвам колко държите на териториалното сближаване. Смятате ли да разпишете конкретен регламент по въпросите на цел трета? И в този смисъл бихте ли искали да увеличите бюджета? Пардон. Que... Je... Да, извинете, Прекъснах си микрофона без да искам. Питам пак, значи. Искам да попитам за съседската политика. Виждам, че се прицелвате по-скоро на изток. Какво смятате да направите по посока юг? Знаем как се развиват събитията в, европейс... в арабския регион. Следователно е добър момент да вземем позиции там и в никакъв случай да не отслабваме бдителността си. Благодаря. Благодаря. В началото искам да пожелая всичко най-хубаво на полското председателство в тези трудни времена. Говорихме за трудностите на политиката на сближаване, колко е необходимо тясното сътрудничество, е, интенсивните обсъждания. Естествено, това трябва да се направи поетапно. Знам, че е трудно. Моят опит, особено в последното председателство, е, беше, че подобни обсъждания и взаимодействие е доста трудно, но можем да го постигнем, ако си поставим амбициозни цели и работим усилено междинните региони, междинните цели. Правилно ли разбрах, че ще разграничите между регионите, които са над и под 75% от средните показатели за Европейския съюз? И да речем друга категория от тези, които са около 90% или над 90% има обсъждания за разграничението между регионите и за нас е изключително важно в тази комисия да сме по-наясно с а, идеите в тази посока. Двата ми въпроса. Казахте, а, трансграничното сътрудничество е нещо, в което искате да направите след, последващи действия. Аз идвам от такъв регион, а, източна Германия, близо до Полша и Чехия. Идвам от там. Там е мястото, къде, където живея. Така че ми е много интересно да чуя какви са целите, които искате да постигнете в тази област. И втория ми въпрос. Говорихте за различните инструменти за финансиране. Какви са предложенията ви за средствата, които трябва да се използват? Това са двата ми въпроса. Благодаря. Bardzo. Е, много ви благодаря. Благодаря за зададените въпроси. Много въпроси бяха свързани с трансграничното сътрудничество. Наистина това за нас е, е много важен приоритет. Когато говорим за териториално сътрудничество в Европа, както казах и преди, ние виждаме само ползи, които могат да се извлекат от изпълнението на тази цел. И наблягам отново, че наистина първо трябва да разгледаме какви ще бъдат предложенията на Европейската комисия. Да видим какви ще бъдат те. Защото това, което можем да извлечем от някои разговори и водените преговори говори се, че средствата ще се разходват по програми, а не по страни. Така че тогава ще трябва да обсъждаме външни и вътрешни граници в Европейския съюз. И това също е нещо, което трябва да имаме предвид по време на преговорите по проекто регламентите. Наистина има предложение да се увеличи пакета за тези цели, за нас такова едно предложение е добро дошло. Сега за междинната категория на регионите. Госпожа Манер зададе въпроса. Говорихте за програмите за добросъседство, за трансгранично сътрудничество. виждаме наистина колко трудно е изпълнението на тези програми в рамките на цел 3. Виждаме колко препятствия има по пътя, колко, колко различни теми трябва да се обсъждат. Вероятно, трябва да постигне по-високо ниво на хармонизация и да ги обвържем с програмите в рамките на Европейското териториално сътрудничество. Макар, че от финансова гледна точка това е все пак много по-малка сфера. Тоест, това е една частица от рамките на кохезионната политика. Но за нашето председателство това е много важен въпрос. Вече започнахме първите предварителни разговори по този въпрос. Следващия въпрос, свързан с междинната категория региони. Предложението на Европейската комисия говори за тази категория, като категория, която обхваща всички региони с БВП от 75 до 90%. А това, което аз настоявам е, че всъщност в тази група има много различни региони. Тоест, е, не можете да ги обхванете под една шапка. Това в никакъв случай не е хомогенна категория. Така или иначе обаче, това е въпрос, който бе обсъждан и при предишните председателства. Така че трябва наистина да помислим как точно да се разпределят средствата и ресурсите, така че всички региони да могат да използват потенциала си. Преминавам към следващия въпрос. Кризата и политиката на сближаване по време на криза. Ние сме дълбоко убедени и смятам, че това е убеждение на цялото полско председателство. Ние сме дълбоко убедени, че политиката на сближаване, ако бъде интелигентно и разумно реформиране, и то в ограничени рамки, наистина може да бъде единствената европейска политика, която наистина да допринесе за възстановяването на Европа, защото това е политиката, която може да финансира огромни инфраструктурни проекти, но ще временно и много малки проекти и програми. На практика това е политика, която може да финансира всичко, което е споменато в стратегията Европа 2020 година. Така че всички тези възвишени идеи могат да бъдат превърнени в е, реалност за нашите граждани чрез кохезионната политика и съществуват механизми за това. За да постигнем вече успехи, трябва да подходим наистина разумно и практично. Трябва да бъдем ефективни, трябва да координираме добре всички тези инструменти. Това не може да бъде политика, която да се осъществява без правила. Тоест тя трябва да бъде ефективна, измерима, трябва да бъде ориентирана към резултатите и трябва да бъде реализирана по един добър начин. Ако се огледаме, ако разгледаме различни страни, ако погледнем Полша, резултатите от тази политика са съвсем видими. Благодаря ви много за топлите думи, които казахте за моята страна. Както споменах вече, кохезионната политика може да бъде инструмент за инвестиране, а ние се нуждаем от инвестиционни инструменти, особено в такива тежки времена, в времето на криза. И конкретно тази политика, политиката на сближаване, може да се яви точно такъв инструмент. По въпроса на господин Ставракакис. Регионите са важни партньори за полското председателство – ние ще ги поканим на масата на преговорите. Те ще бъдат е, включвани и когато се преговарят договорите за партньорство. Следва Йосиф Батула. По-малко от две минути, моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя Полша за поетото председателство. Поздравления за резултатите, които постигате в тези времена на криза. Както знаят и останалите, Полша е образец за успеха на прилагането на политиката по сближаването. Вероятно, заради скромност, госпожа министърът не опомена всички тези добри резултати на Полша. Все пак обаче аз искам да се обърна към нея с молба, ако е възможно да ни ам, даде малко повече информация за аспектите на този успех на Министерството, което тя оглавява. Това е добър пример, който трябва да бъде мултиплициран. Също искам да задам въпрос за нивото на освояване на европейските средства в Польша, тъй като смятам, че това отново е много добър пример, добър образец. Поздравление и за постиженията по цел трета, трансграничното сътрудничество. Сигурен съм, че това ще продължи по време на полското председателство. Ежбета Окачевска има думата. Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към всички поздравления, казани до момента, но това, което искам да кажа на колегите евродепутати от комисията Реги, е, че резултатите от прилагането на европейски фондове са изключително красноречиви, особено в случая на Полша. Полша е много красноречив пример в тази посока, благодарение на вашата работа, всъщност, госпожо министр. В Полша са усвоени до голяма степен европейски фондове, нещо, което е повод, да не казвам за завис, но за възхищение от много други държави членки. Госпожо министър, бих искала да ви задам един въпрос, свързан с бюджетното измерение. Неодавна проведохме един дебат, разгорещен на моменти, тъй като се очертаха две философски концепции Едни казват повече Европа, други казват повече държави членки. В бъдеще определено се защитава позицията за повече Европа в областта на екологията, на намаляването на въглеродния отпечатък, например. Има и това да бъде едно от приложенията на европейските фондове, а пък други смятат, че европейските фондове трябва да бъдат наляти за изравняване на разликите между държавите членки. Кои са, според вас, госпожо министър, пътищата, по които можем да съчетаем тези две философски концепции? Това, разбира се, зависи от държавата, от която произхождаме. Едни защитават една позиция, други защитават друга. Друго нещо, което искам да ви попитам, вече бе зададен този въпрос, но и аз го повтарям. Колкото и добре е разписан и изчислен да е бюджета, той няма никакъв смисъл, ако не се предвижда добре неговото освояване. Какво смята да направи полското председателство, за да премахне спънките, които съществуват по пътя на освояването на европейски средства? Има изключително тежки административни процедури понякога, които в много случаи, ако позволите, са именно причината за недостатъчното освояване на европейски фондове. Недостатъчно или поне не до толкова, отколкото на нас би ни се искало. Какво може да се направи, госпожо министър, в този случай? Правителството на Великобритания, например, иска да намали фондовете точно поради административните спънки. Благодаря. Oui, euh, merci, madame... Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, няколко конкретни въпроса, които искам да ви задам. Първият е свързан с Европейският социален фонд. Европейският социален фонд има своята роля в европейската кохезионна политика, разбира се. Но смятам, че би могъл да се използва и по независим начин спрямо стратегията Европа 2020 разбира се, крайната цел е една и съща, но пак искам да ви попитам за вашето мнение. Вторият ми въпрос, свързан с политиката за европейско съседство. Смятам, че тук трябва да се стремим към по-голям синергизъм между различните фондове. Аз често работя с държавите от АКТБ и за това си позволявам да ви покаже, че е европейския, факта, че Европейският регионален фонд и фондът ФЕДЕР не винаги се изпълняват в координация и синергизъм. Тези са моите два въпроса. Благодаря. Ален, Ален Кадекви. Господин Кадек има думата. Благодаря, госпожо председател, госпожо министър. Малка, кратка забележка, ако позволите, свързана с междинните региони. Споменахте проблема за прага или за тавана. Разбира се, трябва да се нюансира до как, какво означава 75 до 90 процента. И как, къде да се установи прага, къде да се направи една резка на линията, с която мерим през 5% ли да изчисляваме през 10 ли. Това трябва да бъде упростено и уточнено. При това да направим тези уточнения по интелигентен начин, а не по опасен такъв. Благодаря. Least, uh, и не на последно място, Ламбер Фан Листерой. Благодаря и аз искам да отправя благодарности към министъра за нейното представяне. Полша е в сърцето на Европа, но също така е и в сърцевината на политиката по сближаването, както виждаме ясно тук. Има един въпрос, слушайки вашите отговори и четейки нашите текстове. Искам да попитам какво става с вашия ангажимент към а, оценката на реформата на добросъседската политика. Това, което ние искаме като парламентарна комисия е да се разгледа наистина а, от много близо трансграничната политика и да върнем тази тема отново в а, политиката по сближаването. Какво е вашето мнение? Какво ще направите вие за постигането на тази цел? Много ви благодаря. Трудно ми е наистина да ви кажа за примера на Полша. Наистина, ние сме постигли много успехи в областта на кохезионната политика в много измерения, но след като ме попитахте, искам да посоча три аспекта, които според мен изглеждат най-важни. На първо място, нещо, което всяка държава членка трябва да направи за себе си, е създаването на административен капацитет, както и осигуряване на приемственост. На второ място – регионализацията, която в Польша, въпреки някои проблеми в началото, се оказа много полезна и успешна, защото се делегираха средства на регионално ниво – и на трето място, не трябва да се страхуваме да вземаме решения и да поемаме известни рискове. Разбира се, това е много индивидуално, но когато сте сигурни в крайния резултат, наистина тогава трябва да можете да поемате рискове и да вземате решения. В Польша, когато говорим за ефективност, за ефикасност, за гладко освояване на средствата. Ние не искаме да губим и евро и винаги сме говорили за ефикасно и резултатно използване на средствата. В, към средата на финансовата перспектива всъщност се оказа, че това е една много добра политика. Говорейки за новия бюджет, бе зададен въпрос от госпожа Лукачевска дали не съществува противоречие. Според мен противоречие няма. защото смятам, че политиката на сближаване може да подкрепя стратегията за Европа през 2020 година, без да се осигурява допълнителна подкрепа на някои региони. Така че, нашия подход е, че дори най-слабо развитите региони имат конкретен потенциал, който трябва да бъде укреп, укрепан и поддържан. Имаме специална програма за най-бедните, най-изостаналите полски региони в източната част на страната. Виждаме, че много средства се харчат за иновации в подкрепа на университетите. Това са въпроси, които са пряко свързани с съдържанието на стратегията Европа 2020 година, така че за нас противоречие няма. В отговор на въпроса на госпожа Ро, искам да направя връзка и с предишния въпрос. Защото аз вече посочих, че полското председателство е на мнение, че политиката на сближаване е точно тази политика, която може да даде практическо измерение на стратегията Европа 2020 година и да помогне за предприемането на конкретни стъпки. Това е политиката, която с много малки промени и с малко по-голямо ударение върху резултатите, отколкото върху нередностите, които много често са наистина дребни, ако насочим вниманието си към резултатите – ще постигнем едно многопластово стратегическо мислене чрез стратегията Европа 2020 година, точно чрез осъществяването на кохезионната политика. Когато говорим за Европейския фонд за развитие и структурните фондове, това е точно темата, която ще повдигнем по време на нашето председателство. Защото за нас особено важно е координирането на различните фондове. Затова и всъщност така положително реагираме на предложенията в стратегическата рамка. Общата стратегическа рамка, която се очаква да обедини кохезионната политика с общата селстопанска политика, политиката за рибното стопанство, както и да се координират всички останали фондове. И всъщност това е тема, която държим да обсъдим. Господин Кадек Не съм предлагал да се направи допълнително разграничение между регионите. Над 75 до 90%. Това, което имах предвид, бе предложението да се помисли за някои вътрешни условия за достъп до фондовете, които са подходящи за регионите в е, този диапазон. Защото наистина в този диапазон съществуват много различни региони. Не искам да водя до, да предложа допълнително разделение, но трябва да има някакви вътрешни условия за достъпа до средства. Господин Нистерой по въпроса за трансграничното сътрудничество и политиката на добросъседство. Много благодаря за изявлението за сътрудничество в тази област на Европейския парламент и настоящата парламентарна комисия. Това е въпрос, който е много важен за държавите членки, които наистина ще се възползват от този инструмент. Имаше един работен документ на пет страни по изпълнението на тези инструменти и затрудненията, които се срещат в това изпълнение. През юни 6 страни подписаха едно писмо до Европейската комисия, свързано с изпълнението на тези инструменти. Всъщност това е и нашата цел. Надявам се, че ще стигнем колкото се може по-далеч, за да включим тези инструменти в е, текущата цел 3 на кохезионната политика. Председателят. Благодаря много, госпожо министър. Мисля, че от е, името на всички трябва да заяви, че ние високо оценяваме ангажимента на полското председателство да се придвижи колкото се може по-бързо с изготвянето на следващото поколение на кохезионната политика. В период след криза това са наистина времена изпълнени с предизвикателства и, както каза госпожа министъра, полското председателство е готово не само да ни приведе по-бързо към изхода от кризата, а и да направи необходимото за осигуряване на висока конкурентоспособност и работни места. Мисля, че ние можем да се ангажираме да оказваме сериозен натиск върху Европейската комисия, за да искаме да представя и да, да предостави новите проекторегламенти на комисията и на, на парламента и на съвета. Не виждаме причини да се забавят регламенти, които вече са изготвени, като извинението е, че се очакват е, приключването на други нови проекторегламенти. Така че през септември ще очакваме проекторегламента за кохезионната политика да бъде прият от комисията. Още веднъж много ви благодаря. Разчитаме много на доброто сътрудничество, на доброто на добрата обмяна на мнения и информация през следващите месеци. Благодаря ви. Колеги, започваме гласуването. Съжалявам, не мога да викам по-силно. Нека да направим тест на апаратите за гласуване. Моля, случайте си картите в апаратите. Начало на гласуването. Моля асистентите да излязат от залата, ако искат да си разговарят. Асистентите правят невъзможно работата ни. Моля да проверите дали апаратите и картите ви за гласуване работят. We still lack some colleagues. Could you please put your cards in? So we've, we close the vote, I understand. I'm sorry, it's, the test has been passed. И така, тестът е успешен. Преминаваме към първото гласуване, съгласно програмата. Доклад на Михаил Тойрер, както разбирам, готови сте. 98 изменения са внесени, успяхме да постигнем много компромисни изменения но все още има някои, които гласуваме отделно и искам да започнем с компромис 5. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Изменения 30 и 31. За. Против. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за. Против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 Компромис 7. Да. За. Против. Приема се. Изменение 54. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 93. Гласуваме както е изменено. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 15. За, против, въздържали се. Приема се. И изменение 98. За, против, въздържали се. Приема се. Точки от преамбила. Извинявайте. Компромис 1. За,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 против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 22 и 23. Кой е за? Кой е против? Проверка с електронно гласуване. Изменение 22 и 23. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 27 на 18. Компромис, извинете, изменение 24 за, против, въздържали се, приема се, 25 за, против, въздържали се, приема се. И така, и изменение 9 от Комитета за заето социални въпроси, някой за, против. И така, изменение 9, както е изменено, за, против, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Част 1 на изменение 13. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Част 2, част 3 от изменение 13 за, против, приема се. 14 за, против,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 за, против, въздържали се, приема се. Точка Д. Извинявайте. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за Михайло. Е, now we, we move to the, uh... А сега преминаваме към доклада на Рамона Николе Манешко за модернизиране на обществените поръчки. Тук също имаше 52 изменения, 10 компромисни е, изменения също постигнахме. Нека започнем с гласуването. Компромис 1. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 5. За, против,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 Компромисно предложение 6 го гласувахме. Гласувахме, но вие само бяхте против и аз си помислих, че е грешка. Току-що гласувахме изменение 21 колеги, сега 23 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 43 и 44 имаме разделено гласуване. Гласуваме първата част на тези две изменения. Първата част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Никой не изкръщя да проверим, така че все пак проверяваме електронно гласуване. Край на гласуването. И се отхвърля. 26 на 20. Изменение 45 за, против, въздържали се, приема се 20. Изменение Извинете, компромис 9. кое е за? Против? Въздържали се? Приема се. 49 за. Против? Въздържали се? Приема се. 50 за. Против? въздържали се, мисля, че се отхвърля. Компромис да, 10 за, против, приема се и сега окончателно гласуване електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 44. Приема се. Поздравления за госпожа Манеско. А сега преминаваме към а, гласуването на Михаил Тойрер за Европейския семестър за координация на економическите политики. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се, не? Така ми се струва. Изменение 5. За. Против. Отхвърли се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 11. Устно изменение, някой против? Няма. В такъв случай гласуваме както изменено за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 за. Против. Приема се. 18 за. Против. Въздържа се. 17 има устно изменение. Някой да е против него? Не. Значи гласуваме 17 както е изменено. За. Против. Въздържали се. Приема се. Или проверка на изменение 17, така както е изменено с устно предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. 19 за, против, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 Извинете, 5, казва председателката. Пропуснах 5. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 26. Кой е за? Защо 27? Действително 26 за. Извинете, гласуваме 26 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. А сега към компромис 6. За, против, въздържали се, приема се. 32 за. 32 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 33 за против, въздържали се, отхвърля се. А сега 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се 47 за, против, въздържали се, отхвърля се, нали така? Мисля, че се отхвърля, но ако никой не иска да се провери, значи е отхвърлено. Втората част на 48. За, против,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 въздържали се, приема се. А сега разделно гласуване по 54. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 55 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 с устното изменение, някой против устното изменение, значи с изменението 56 за, против, въздържали се, приема се. 59 сега, нали? 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се поздравление за Моника Смолкова. Thank you. And now we go to Herman Winkler Минаваме на становището на Херман Винклер по Зелената книга за стратегическата рамка за финансиране на научни изследвания и иновации. Започвам гласуването. Компромис 1 за, против, въздържани ли се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 9 за, против, тук трябва да направим проверка. Изменение 9. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 с устно изменение. Някой против? Не. Значи както е редактирано. За, против. Въздържали се.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 Изменение 28 за, против, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. Изменение 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 45, разделно гласуване. Гласуваме втората част. Не, грешка е първата част. Гласуваме първата част на извинение 45 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Втората част за, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 57. Устно изменение, някой против, не. Така както е изменено, изменение 57. За, против, приема се. Компромис 9. За, против, въздържали се, приема се. 68. Извинявайте, има устно извинение за 68. Някой да е против? Не. Гласуваме така, както вече е изменено. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72, втората част. Гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме на окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Моля, прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление! Уважаеми колеги, Михаил Тойрев току-що поиска думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, исках само накратко да благодаря на всички, които работиха за двата доклада. Първи доклади за мен в парламента. Много благодаря и на съдокладчиците Сенка, на секретарията и на съветниците за много доброто сътрудничество. Председатели, благодаря на всички колеги. Веднага започваме изслушването, така че моля да излезете от залата. Кой трябва да излезе, да го направи без да вдига шум. И така преминаваме към точка 16, защото и двамата поканени оратори вече са тук. Това е много важно мини изслушване за междурегионалното сътрудничество в контекста на регионалното сътрудничество и градското сътрудничество. Така че искам да ви уведомя, че сме поканили двама оратори Мишел. Колеги, Мишел Лаблен, програмен директор на Интеррег 4C, всички асистенти и политически съветници. Много ви моля, не говорете в залата. Следващия оратор е жан Луп Дрибини, ръководител на секретарията на Урбакт. Без да се бавим повече, искам да дам думата на поканените оратори. Където прецените, моля, заемете мястото си. Um, Колеги, наближаваме преговорите по регламентите след лятото и все повече такива мини изслушвания ще имаме, за да постигнем по-добро разбиране на специфичните особености и да изслушаме коментарите за текущия период от тези, които отговарят за отделните инструменти, които искаме да продължат в бъдеще. За това и тези мини изслушания са от особено значение за всички тези, които искат да вземат решение за бъдещето с пълна отговорност и отчетност. Господин Ламблен, имате думата. Merci beaucoup, madame la présidente. Много благодаря, госпожо председател. Euh, Презентацията ми ще бъде придружена от няколко слайда за да може да си създадете ясна представа за нашата работа. Обикновено работим на английски и презентацията е на английски. Може да я четете, значи, на екраните, а пък аз ще говоря на френски. Може би не четете в момента точно, защото шрифта е син върху черен фон – така, ако загасим лампите, ще бъде по-добре. Да, Изградили сме презентацията на, в три части. Първо характеристики на програмата, след това постигнати до момента резултати и трета част идеи за бъдещето на междурегионалното сътрудничество. И така, Става дума за тази цел, която представлява 8,7 милиарда евро, което, както виждате, не е огромна сил, не е огромна сума. Така или иначе, обаче, природата на нашата работа, а именно обменът на добри практики между един регион към друг се финансира с близо 321 милиона евро и ни помага да постигаме завидни резултати. Общото название е Интеррек, разделя се на А, Б и С. А е най-добре познатата част, защото е свързана с, между, с презграничното сътрудничество, 53 програми, които са свързани с преодоляване на трудностите по границата, след това 13 програми в транс или наднационални национални с наднационални характеристики и накрая така наречените междурегионни, междурегионални или програми свързани с работа в мрежа Networking. Това е програмата Урбак, която ще бъде представена от колегата Друбини. Ето това са областите, географските области, в които работим 27-те държави членки, плюс Норвегия и Швейцария. Основните характеристики са свързани с завишеният, големият процент на нашето участие, възлизащо близо на 85%. от междинните категории. 65% от нашата финансова помощ отива за други, а именно по-развити от междинните региони. 320 милиона са с происход от Европейския фонд за развитие. Сега по въпроса за управлението има представители на 29-те държави. Офисите са разположени в Нор Падюкале и в Лил. 20 човека работят в Лил, останалите работят в Северна и Източна Европа, Катовице по-точно. Те и в Валенсия също така, където е съсредоточена работата в, за, в южния регион. Има значи контактни точки, както виждате, в различните региони. Има банки, които работят като финансови съветници. Това е в северната част в южната част, в Валенсия, работим с местната управа. Същото се отнася и за източната част, където са ангажирани също така и съответните служители на Министерството. Нор Падио Гале, както и Валония в Белгия, работят съвместно в областта на сектор Б. Трите програми от сектор С възлизат на 830 милиона евро, което всъщност превръща Нор Падю Кале една от, в една от най-важните управленски централи. Целта е да се подобри ефикасността на политиката ни за регионално развитие, а именно да не се повтаряме, да не измисляме отново топлата вода, особено там, където има вече добра практика и добро взаимодействие. Добре е да се получим от примера си едни от други, за да може вместо да повтаряме практики, да повтаряме вече направо успешни практики. Работим в областта на опазването на околната среда и на новаторската дейност, така както всъщност е предвидено в Лисабонската стратегия. Нашата програма е изключително популярна. Около 14 000 е броят на нашите партньори, които работят за върху 3300 проекта, които разработваме в момента. Някои са в напреднала стадии, други са още в момент на набиране на оферти. Но 120 проекта близо са вече одобрени и се отнасят до около 1500 различни регионални групи. да не забравяме, че всеки един от, този, от тези проекти всъщност ангажират за участие около 11 партньора и бюджетната освояемост все още не е изчерпана и ни остават 11 милиона, които да освоим. И така, най-важните теми, които вълнуват регионите са новативността и трансфера на ноу-хау. Това е синята колонка. След това малки средни предприятия и партньорството. И към дясната страна зелените колонки са свързани с транспорта и енергетиката. Две трети енергетика, една трета транспорт, както виждате климатичното изменение, втората зелена колонка, която не е чак толкова добре развита. Сега, по отношение на участието на държавите, радвам се, че е толкова, ясна тази, толкова ясен този слайд. Съжалявам, че цветовете са такива, че ви карат да се чувствате едва ли не като на преглед при очен доктор, но направете усилие и ще забележите, че Унгария, Румъния и Полша са вече в водещата десятка. Особено сме удовлетворени от този факт и това всъщност означава, че нашата комуникационна стратегия и особено информационният център в Катовице дават плод. Италианците също така са сред първите те са определено много вързани с новаторството още от времената на Марко Поло и Кристофор Колумб. Има много европейски програми, както виждате, които се ползват с интерес. Големите ни оперативни цели. На първо място обмян на, на добри практики, след това трансфер на тези добри практики и накрая подобряване на регионалното развитие. Разбира се, работим с обществени организации, били те изцяло или до известна степен собственост и под контрола на държавата. В 90%, 99% от нашите проекти всъщност ползваме партньорски схеми, особено в областта на конкурентноспособността. Конвергираме, значи, едни към други относно обмена на добри практики и обмена на примери за неуспех. В смисъл такъв неуспеха да не се повтаря, а успехът да се повтаря и развива. По въпроса за трансфера сега на добри практики, отчитаме около 1100 добри практики. Свързани са по-скоро с технически подход. Има 120 действащи вече проекта, но за сега дават резултати само 40 от тях. Извинявам се за това, че съм толкова подробен, но искам да ви привлека вниманието върху факта именно, че всички тези 1100 добри практики идват от е, едва 41 проекта. Как, някакъв конкретен пример, ако позволите да ви дам разделно събиране на отпадъците и регионализацията на тази политика. Виждате, че мнение на това разделно събиране на отпадъци дава по-добри резултати, сравнено с случаи, в които това не е така. Позволете сега да обърна внимание на лостовия ефект на нашите програми и особено на така наречените проекти за капитализация – там, в тези капитализационни проекти, е задължително да има представител на бюджетният контролен орган на съответната национална или местна управа. Погледнете долният ред, около 7 милиона евро са насочени към тези 7 проекта. И техният лостов ефект е 82. Виждате, че това е начин да се използват фондове за регионално развитие. Фондове за регионално развитие, които биват използвани в програми за териториално взаимодействие. Това ни помага да работим по-добре в областта на местната и, регион, и регионална политика. Виждате, че има 50 такива видове политики, които са били подобрени, усъвършенствани на един или друг етап. Около 200 са операциите, които сме изпълнили, за да приключим с един такъв успех дадена програма, свързана с регионално или местно сътрудничество. Това го казвам с, като статистическа подробност. И разбира се, всеки успех има и своите тъмни страни. в какво може да се изразяват тези тъмни страни. Пример е, типичен пример е за това, че не винаги успяваме да отговорим административно, да обслужим всички заявки за субсидии, за субсидиране и надявам се, че ще успеем да намерим някаква формула за сътрудничество с Европейската комисия, за да можем да оценяваме не само влиянието, административното влияние върху успеха или неуспеха, не само за момента, а и за в бъдеще. Не е. Жалко е да не се работи с достатъчно високото качество, защото не получаваме финансиране за програми, които в крайна сметка оказват най-пряко въздействие върху качеството на живота на европейския гражданин. Това е нещо изключително измеримо и конкретно, а не някаква абстракция. За това не бива да си позволяваме да неглижираме този аспект. В бъдеще ако държавите вземат такова решение, ще работим за по-добър подбор на целева група, която е съставена в по-голямата си част от представители на местната държавна администрация. Работим пак в рамките на проекта Европа, стратегията Европа 2020 Работим и в областта на обмяна на добри практики, свързани с иновацията и опазването на околната среда. Тези слайдове ще можете да ги проучите по-задълбочено, ако желаете, тъй като ще ви ги изпратим. Сега използвам останалото време, за да ви прожектирам един филм, свързан с проекта MKW, което е съкръщение от английски и може да се преведе като как да работим по-успешно. И представлява представлява иллюстрация за нашата работа. Надявам се, че няма да виждаме само тъмно син цвят, а ще виждаме цялата палитра. Благодаря.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 Благодаря много на оратора. Сега вече може да минем към следващия оратор, господин Дърбини, ръководител на секретарията на Урбакта. Надявам се, че вие също ще бъдете толкова убедителни, представяйки значението на създаването на мрежи между европейските граждани. Много ви благодаря за присъствието. Благодаря ви за поканата. И аз ще говоря на френски. След Интеррек 4C аз съм малечко-палечко. Знаете приказката. Юрбакт е син, така както сме започнали да си разказваме приказки, ако позволите, на Юрбан, което е пак такава програма, свързана с работа в градска среда и по-точно в квартали с по-бедно и уязвено, уязвимо население. Юрбак 2 е фазата, по която работим в момента, създадена е през 2007 година, в момента, в който Евросъюза и държавите членки приемаха Лайпцигската харта. Лайпцигската харта, която разписва програма за устойчиво развитие на градската среда. Има, значи, политическо ядро, което представлява Лайпцигската харта и от него се ражда Юрбакт. Юрбакт има четири цели. Развитие на взаимния обмен, а именно създаване на познание, това, което вече чухме, свързано с, с капитализиране на познанието, се ражда именно от създаването първо на това познание след това разпространение на въпросното придобито вече знание, за да може много или повече от самите участници в програмата да се възползват от него. Визията на програмата е да се превърне не само в вид на градски туризъм, а в механизъм за интегрирано и устойчиво развитие на градската среда. Какви са основните ни идеи, които бих искал да ви представя? Работим на цялата територия на Евросъюза, плюс Швейцария и Норвегия. В момента разполагаме с 29 тематични вериги или мрежи и една работна група. Както виждате, по-малоизмерни сме в сравнение с казаното от колегата. Работим в около 280 европейски града. Не искам да пропусна да ви кажа, че присъстваме в точно 55% от а, развитите селища от градски тип и 55% от а, градовете по конвергенция. Оперативните ни програми предвиждат асоцииране на местните фактори, участници в мрежата с нашият личен състав. Личен състав, сътрудници, които развиват конкретните програми. Около 70 милиона евро е бюджета, с който разполагаме, идва от фонда ФЕДЕР или от фонда за Европе... Европейския фонд за развитие. Подготвяме в момента третото набиране на оферти за проекти вече работим по два и изчакваме третият. До тогава ще сме се разпрострели в 350 европейски града. Виждате от моето изложение, че Франция е координатор на проекта Урбакт за целият Европейски съюз. Това е географската карта на всички партниращи с Урбакт градове. Позволете две бележки да ви направя, свързани с успехите, които постигаме. Едната ми бележка е свързана с географското покритие то е добро, защото спомнете си цифрите, които ви цитирах преди малко, 50 на 50 е нашето присъствие в богати и конвергиращи градове. Включ, работим и в 17 от европейските столици. Работим и с градове, чието население възлиза на около 10-15 хиляди жители кои са основните ни теми на работа. Теми, които са разписани през 2007 година, свързани тогава с приоритетите на Гьотеборгската стратегия, след това преминали в Лисабонската стратегия, а именно превръщане на градовете в центъри, център за привличане на млади хора в търсене на работа. Позволете да ви дам малко информация и за мрежата на Урбак. Тя, съставля, тя се състои от мрежа градове, които са се записали за участие в някакъв вид програма. Някои програми, например, са свързани с младите хора, които не стигат до края на образователния си процес. Ротърдам може да бъде пример в тази посока. С други думи, виждате, че застъпваме както социалните въпроси, така и екологичните. В този последния контекст мога да ви цитирам електрическите транспортни средства, които промотираме в определени региони. Пак повтарям, че тези екологични характеристики са свързани с социалните такива или пък с опазването на архитектурни и културни градски центрове. Имаме общ бюджет, глобален бюджет, който е сравнително ограничен. и се финансира от европейски структурни фондове. В 70% отиват за конвергентните европейски градове. Ясно е, разбира се, че градовете изпитват влиянието, понасят всъщност ударите на финансовата криза и има градове, които не могат да участват в много от нашите програми поради бюджетни ограничения или бюджетно структуриране, което бива пренасочвано в друга посока, а не в посоката, по която работим ние. Нашите проекти обикновено протичат за 3 години и това е време, което ни позволява да преценим дали броят партньори е достатъчен, за да бъде управляван ефикасно един проект или не. И в резултат на това сме изключително взискателни към критериите по качество, когато оценяваме особено нечия кандидатура. Целта ни е да тласнем, да стимулираме проектите и програмите възможно най-високо, за да бъдат възможно най-добри постигнатите резултати. Една от важните характеристики е, че 36 месеца се делят на 6 месеца за стартиране и след това останалите 30 месеца са за работа по същество. След края на този 6-месечен изпитателен срок можем да вземем решение да приключим програмата, ако тя не дава признаци за успеваемост. Виждате, значи, че това е и гаранция за качество. Работим по така наречения метод Юрбакт. Каква е нашата цел? Целта ни е да изградим методология, която да тласка напред цялата наша програма, която по същество представлява обмен на практики. Значи всяка градска единица, която участва в нашият обмен, трябва да приготви документация, която след това да въведе в изпълнение. Работим и с местни работни групи, където които представляват всъщност място на средоточие на всички участници в даден конкретен местен проект. Там си дават среща представители на местната управа, на местната образователна система, асоциации, на квартално равнище, родителски организации и така нататък. Всичко това в крайна сметка дава като резултат изработването на един план за местно действие. Виждате, значи, че още от самото начало си сътрудничим с местни оперативни фактори, което е гаранция за преодоляване на някои структур, структурни затруднения, които бихме имали, ако разчитахме само на механично прилагане на европейско финансиране в нашият методологичен подход е застъпено силно присъствие на секретариат, който работи с съответните мрежи и съответните групи експерти по места. Така че този така наречен процес на капитализация, който аз бих могъл да нарека и процес на изработване на познание – се развива на две равнища. На равнища мрежа и след това равнище програма. Имаме механизми, инструменти, които ни позволяват да направим стъпката, която ни дели от обмена на идеи до трансфера на идеи, за да може дори и тези европейски градове, които не участват в Урбак, да се възползват от тях. Всъщност повечето европейски градове не участват и няма никога да участват в Урбак. Това е по отношение на програмата. Сега резултатите от нея Резултатите от нея на първо място са местните планове за действие. Има 20 тематични групи и около 200 проекта. Проекти, по които се работи. Виждате, че така наречения процес на капитализация на познанието всъщност се изразява в синтез, защото информацията е огромна и не е ефикасно да се трупа само информация, без тя да бъде след това обработена по подходящ начин и това именно се извършва на работни заседания, на семинари, колоквиуми или публикации. Може да погледнете, тук има някои от някои екземпляри на нашите публикации. Направихме проучване за начина по който се развива градската среда в условията на криза, например. Преди да стигнем обаче до този крайен комуникационен етап, има съответен работен етап, бил той работна група или някакъв летен университет. Тази година ще има такъв в Краков, открит от, ще бъде открит от госпожа Хюбнер. Каним и вас, разбира се, да дойдете на посещение, а и на работа. Ще получите ще получите писмо, в което да, което да послужи всъщност и за като покана и в това писмо всъщност ще откриете до каква степен летният университет ще бъде работен, свързан с работа, а не с забавление. Коя е целевата ни група? Това са гражданите, хората, които живеят в градовете, с други думи хиляди и хиляди европейци. Как да стигнем до тях? Можем да стигнем до тях само с една проактивна политика и интернет е незаменим инструмент в този смисъл. Позволете да ви препоръчам нашата, нашият веб-сайт, нашият веб-сайт, където непрекъснато се осъвременява информацията. Работим и с различни вебсайтове, 20 по-точно, в различни държави членки в Швеция, Унгария, Полша, Норвегия, Португалия, Испания – това са сайтове, където може да се намери на местният език информация за нас. По този начин всъщност се доближаваме до гражданите. Ето това имах желание да подчертая по-дебело и Последната точка от моята презентация е свързана с следното послание. Ние, като програма, свързана с трансфер на знание, разчитаме на съдействието от страна на държавите членки. Познанието идва от тях и отново се връща към тях несериозно не е човек да си мисли, че от едно бюро в някоя институция в Брюксел човек може да разпространи познание, което да достигне всички. Ето, за това изповядваме вярването, че трябва да работим с държавите членки. Те знаят какво и как трябва да се направи. И последна точка от презентацията ми. Наскоро приключихме една междинна равносметка, която ни позволи да се усъвършенстваме. На първо място ще приведем нашата програма в съответствие с стратегията Европа 2020. И след това две други важни характеристики, а именно, че вече извървеният път ни дава възможност да оказваме влияние върху начина на управление на проекти. Затова решихме да увеличим средствата, насочени към тези работни групи. Не е нужна само заседателна зала, за да бъде успешна работата на една група. Нужно е експертно знание, а експертното знание има своята цена. Това е важно. Друго нещо важно, не като цифра, а като мозъчен тръст, като лаборатория за дестилиране на идеи, е участието, привличането за участие на местните народни избраници. В момента е лансиран един такъв а, експериментален проект на нашата програма Урбакт. И сега вече наистина последно, в последното набиране на оферти за проекти отново сложихме силно ударение върху ефикасността. Ефикасността схващана като методологично понятие. Опитът ни сочи, че това в крайна сметка е изключително важно като краен резултат. Госпожа Хюбнер, като ми даде думата, каза, че се надява да успея да ви убедя. Позволете да кажа, че на всяка среща, на която и аз самият и моите сътрудници участваме, ни дава възможност отново да се убедим в това колко бива обогатено взаимодействието както на едните, така и на другите участници в този обмен. Общото, общият дебат сравняването на резултати. Така че не виждам защо тази практика да не я въведем и на местно равнище. Би било група, глупаво да се откажем от една такава възможност. Всяка, всеки от градовете, участвали в Урбакт, е успял да научи нещо в резултат от участието си. И това е нашата цел, в крайна сметка. Благодаря. Браво. Много благодаря, господин Дървини. Благодаря за много полезното изложение. Сега имаме възможност за въпроси и отговори. Господин Албрехт. Господин Рей ме помоли да задам от него име два въпроса. След това ще задам един въпрос от себе си. Двата въпроса от Ламбърт са по какъв начин в Интерек 4C, как да се разбира този висок процент и как да се разпространява тази информация, как точно да се тълкува и как да се преведе в конкретни числа. Втория въпрос е възможно ли е всички проекти да бъдат направени по-видими, Има много проекти, които са под общата шапка на Интерек 4C, които имат своите наименования. Но в много от тях просто се споменава много бегло, че принадлежат към Интерек. Въпрос е, не трябва ли всеки един проект първо да се посочва, че е от европейски интерект и след това да се посочва съдържанието? Моят въпрос е, и в двете изложения имахме възможност да забележим, че в заключенията и двамата оратори казаха, че това, което е абсолютно необходимо, е да се укрепят взаимоотношенията с управляващия орган на оперативните програми. Ако това се прилага и двете презентации, това означава, че нещо липсва. Това просто слабост ли е или е предложение за бъдещето? Ако искате да ни покажете слабостите, ако искате да ни покажете, че нещо не върви добре и смятате, че ние имаме добър опит, който трябва да се използва в бъдеще, въпросът е ми към двамата оратори е по какъв начин наистина тогава трябва да се проведе тази слабост. Okay. Uh, мистер Кели. Господин Кели има думата. Благодаря за ясната и прецизна презентация на двамата колеги. Няколко коментара и въпроса. На първо място, вие казахте, че ще се свържат вашите програми с стратегията Европа 2020. Тук сме напълно съгласни. Трябва да се свърза нещата и да е ясно дали са постигнати целите или не. Казахте, че някои градски райони имат трудности при финансирането. Те могат да си позволят само 10 или 20% или по-малко. Прав ли съм, че няма как да има едно правило за един градски район и друго правило за друга градска област, които, да речем, са нито от районите по конвергенция или пък са от районите за конкурентоспособност. Искам да чуя вашето гледище по тази разнопосочност. Последната покана за предложение в края на тази година. Има ли възможност за нови градски райони да се включат към този проект? И ако да, как да го направят? Благодаря ви. Господин Хор. Извинете, каза господин Кели. Още един момент. Вие казахте след 36 месеца приключва програмата. Ако сега говорим за стратегията Европа 2020, има ли смисъл да се свършва след 36 месеца при положение, че би трябвало да продължим до 2020? Следващия оратор. Господин Уро, да, благодаря. Искам да попитам, кои са критериите? критериите за финансиране на проекти Урбакт? Има ли някакъв комитет, който да се занимава с тази селекционна процедура и как всъщност се подават заявки за проекти и тези правила, дали са едни и същи за всички европейски региони, независимо от това какви са техните проблеми, били те структурни или от някакъв друг характер. Имам предвид най-отдалечените региони, островните региони. Те дали имат възможност за достъп до финансиране по Урбак, Мерси и Интеррект. Извинете, Интеррект. Благодаря. Anybody else? Okay. The answers. Okay. Um, Благодаря. Господин председател, благодаря и на господата Ламблен и Друбини. Имам въпрос и за двамата. Когато набираме оферти за проекти, обикновено повече са кандидатурите от възможностите, които могат да бъдат след това приети като печеливш проект. Не, това от една страна създава работа на администрацията и създава причини за разочарование на тези, които не печелят. Как, е, какъв възможен изход виждате на това? Как смятате, че може да бъде изменен процента на финансиране в този смисъл? Това ми е първия въпрос. И вторият ми въпрос, свързан с този на господин Урок, критериите за избираемост. А, извинете и нещо друго, може би, ако позволите, господин Кели спомена трите години като крайен срок. А след това какво следва? Продължава ли да има някакъв контрол или мониторинг на по-дългите проекти, свързани с обмяна на мнения или от някакъв друг характер. Благодаря. Е, По въпроса зададен от господин Олбрихт и господин Ван Нистелрой, от тях двамата, свързани с е, цифровото изменение на този лостов механизъм. Това всъщност показва влиянието на фондовете от Интеррек 4C върху програмите. Цифрите, които ви дадох преди малко, са 7 милиона евро, които идват от Интеррек 4C и отиват към 6 проекта. 6 проекта за капитализация на познание – които задължително трябва да имат някакъв оперативен управляващ механизъм. Това е едно от е, изискванията. И тези именно 7 милиона евро ни тласнаха много напред а именно 674 милиона като резултат от програмите. Това са така наречените региони Б3. Това означава, че в крайна сметка 1 милион и половина евро са били използвани в тези градове от този проект за, например, въвеждане на интернет, достъп до интернет в най-отдалечени селски региони, например. И това дава всъщност печалба или резултат, възлизаш на тези 674 милиона. Виждате в какво се изразява лостовият механизъм на Интердек. Как изчисляваме този лостов механизъм? Сигурно това се питате. Измерваме го, измерваме го с конкретен достъп до интернет в регионите. Разбира се, че това е един начин да се изчисляват нещата. Може би има други методи, по които бихме могли да, ги, да изчислим лостовия механизъм в друга посока. Когато по въпроса сега за сроковете. Трудно е човек да прави предвиждания за бъдещето, когато все още няма конкретни резултати от настоящето. Така че програмните проекти 3, 4 или 5 се намират малко в висящо състояние, що се отнася до резултатите и изводите от тях ако документа, по който работи комисията, в крайна сметка се публикува и се, въведе, се въведат други две цели, цел развитие и цел съдействие, сътрудничество – ако всичко това стане след което бъде одобрено от Европарламента, най-вероятно ще преминем от 2,5% до 7%, ако добре съм прочел цифрите в доклада на госпожа Санчес Смит. Това е начин да се увеличи бюджета и да се работи в областта на сътрудничество – Интеррек е един механизъм, с който, по който, с който това може да се постигне. Alors, euh, je n'ai pas compris, excusez-moi, toutes les Извинете, господин Кели, не мога да си спомня точно вашите въпроси за стратегията Европа 2020 и за и за взаимоотношението между регионите по конвергенция и конкурентните региони. Може ли пак да ми кажете? If... Всъщност въпросът ми бе, ако проектите са предвидени така, че да съответстват на стратегията Европа 2020, не ми се струва разумно те да приключват след 36 месеца. Госпожа Санче Смит, е, мисля, че каза същото нещо. И това беше въпроса. Ако трябва да допринесат за изпълнението на стратегията 2020, защо приключват след 36 месеца, след като стратегията няма да приключи до 2020 година? <coughs> Ще се опитам сега да ви отговоря на въпроса аз, ако позволите. За нас, за нашия мониторингов комитет и Еврокомисията, програмата започва през 2011 с цел да участва в стратегията Европа 2020 с нейните приоритети ръст, екология, и това е абсолютно разбираемо като приоритет в стратегически план. Сега, ние имаме съответните тематични мрежи на обмен, където решихме съвсем доброволно да ограничим срока на действие. Защо? Защото се опасяваме, че ще, че ще създадем работна група, която ще започне да работи, няма да стигне до никъде и ще се затлачи, ако позволите. Тоест, градовете, които работят заедно, трябва да стигат до резултати и тези резултати трябва да бъдат разписани първо в конкретен регионален план за действие. Тоест, тези, тези оферти, тези предложения за набиране на оферти, които в момента текат, целят именно това – да покажат на кандидатите начина по който най-добре трябва да подготвят проекта си, за да могат да спечелят е, финансиране. И това е идеята на тези 36 месеца. Целта е в края на 36 месеца да имаме конкретни резултати и конкретен план, създаден в последствие на тях. За една година може би е кратко време човек да извади изводи, но за 18 месеца, например, бихме били в състояние да направим една оценка, междинна равносметка и да се свържем с всеки един от градовете, които финансираме и да попитаме как вървят нещата. Искахте финансиране за толкова време, половината изтече, как стоят нещата. Благодаря. Благодаря, казва господин Ламблан. Ламблен. Да, по въпроса за критериите за финансиране, зададено от господин Оро, разбира се, че има критерии. На първо място това трябва да е обществена публична организация, тъй като нашите проекти финансират само такива организации публични, с публично, с държавно участие, така наречените парадържавни организации, тук в Белгия така се наричате. Иначе в... за другата характеристика, която попитахте, свързана с островните региони, там трябва да се приложи надграничния подход и разбира се, включват се много аспекти на управленската, комуникационната работа, създадени от местните органи и одобрени на национално равнище. По въпроса пак за островите, не винаги имаме кандидати от тях техният островен и отдалечен характер понякога им пречи да са в течение на цялата информация, която се е публикува, но разбира се, че са добре дошли, биха били и избираеми. Почти всички две трети от фондовете са вече разпределени и има още 100 милиона, които не са разпределени, не се знае как ще бъдат разпределени изразходвани, но през декември месец вече започнахме 350 проекта от около близо 40 партньора. Това ще се развие до края на тази година. До края на годината, значи, ще бъдат усвоени тези оставащи средства и от до година тръгваме на ново финансиране. Съществува проект наречен Интеррек 4Б Карибски острови за най-отдалечените региони. Може би там все още има не разходвани средства. Бихте могли да се свържете с тях и да видите дали не е по-добре да се ориентирате към тях. Сега по въпроса за госпожа, на, на госпожа Санче Смит, тя всъщност зададе въпроса и си отговори до известна степен как човек да се справя с разочарованието, като изпитват неуспелите кандидати. Разбира се, субсидирането при нас е, има много висок процент, което привлича кандидати. Така или иначе, управлението на регионални проекти. Аз им управлявах един такъв регионален проект в Франция. На първо място с индустриалните, промишлените квартали, където има квартали с население в неизгодно положение. Оттам тръгва приоритета. и продължава, приоритетите продължават чрез, с програми на сътрудничество. Това сътрудничество би могло да се окаже лостов инструмент. Друг един въпрос, поставен от госпожа Санчес Смит, всъщност отговор, който тя даде и го дава в доклада си е чрез увеличаване на, на финансирането комуникацията не на последно място, повече и по-качествена, за да става ясно какво значи избираем проект и какво значи добре представен проект. Има някои проекти, които са интересни, но не са добре подготвени. Имаме информационни центрове в четирите краища на Европа. Там може човек да отиде в търсене на информация. Това обаче не е достатъчно. Държавите членки трябва да подпомагат те обаче, държавите членки, не винаги помагат, защото имат чувството, че дават приоритет на собствени кандидати и това не би било добре прието. Комуникацията, пак повтарям, резултатите от комуникацията биха дали по-голям брой одобрени проекти от тези, които се дават като заявки. Няма цифри, няма данни, които да показват кой проект е добър, кой е лош. Няма статистика, но обикновено се говори за всеки осми проект печеливш. Поне такива са резултатите, стигнати до, до, постигнати до момента в Интеррек 4C. Euh, Господин Дробини, можете ви да продължите. Благодаря. До този момент комисията може да изяде вече различно решение, но ние имахме друго мнение за подбора на проектите. Ние не нямаме същото съотношение, както при 4C има разлика, защото никой няма да изкара пари, ако ще работи в Урбак. Не говоря за секретарията, говоря за гражданите на градовете в Урбак. Ние не финансираме местните планове за действие, така че а, стимулите, привлекателността на, на средствата в случая са нула. Това, с което разполагаме обаче, е, че непрекъснато се провеждат дискусии в управляващия комитет за броя на проектите. Ако някой иска да създаде 50 мрежи, а пък в крайна сметка се стигне до 30 мрежи отново високо качество, смятаме, че това ще доведе до някъде. И не съм сигурен, че тогава а, отговорът трябва да бъде да се увеличи бюджет и да се финансират всички кандидати. Ако искаме да повишим качеството, трябва да бъдем много взискателни. И смятам, че това е възможният път за бъдеще. Затова имаме и повече пилотни проекти, които трябва да демонстрират, че наистина това ще доведе до повишаване на допълнителната стойност от проектите и ще осигурят напредък. Така че от гледна точка на управляващия комитет, наистина това е основният въпрос за отличното качество при подбора на проектите. Ако ми позволите да се върна на този основен въпрос за взаимодушенията с административните органи. Това е, разбира се, централен въпрос. За УРБАК мога да кажа, че нямаме структурна връзка с оперативните програми. Така че местният план за действие се изготви от местния орган, от местната организация. Програмата се включва раздел по благоустройство, осигурява се бюджет, общината представя плана за действие за бъдещия програмен период 14-20 година за нас това е наистина от основно значение и се организира на централно ниво. Друго, което искам да добавя, е, че не трябва да се смесват финансирането и познаването на административните политики. Много от административните органи финансират проекти, представени от гражданите, без да имат каквато и да е визия за това какво искат да се постигне в тези градове и региони. И това според мен е основният проблем. Съществува и проблем с капацитета на тези административни органи, за да се постигне наистина една осезаема стратегия за градско развитие. Това е проблем, който трябва да бъде решен през следващия период. Много благодарим, господин Другни. Сега давам думата на двамата експерти от е, комисията. Господин Бишкорс. Благодаря, господин председател. Комисията е съгласна с анализа и разсъжденията, представени от господин Дробини Урбакт се разрасна в една успешна програма за мрежа на градовете, нещо, което бе създадено като инструмент за обмяна на опит между градовете, които участваха в инициативата. И Урбакт наистина се развива в една европейска мрежа на градове. Броя на градовете, които участват до този момент в програмата, наистина е внушителен. След третата полкана за участие, както вече бе казано, ще бъдат на 430 града. Зададен бе един въпрос. Защо няма достатъчно добра връзка между добрите идеи и за развитие в е, програмата и оперативните програми? Мисля, че един от отговорите на този въпрос е, че средствата за програмите са определени от преди много време. Някои добри идеи се появяват сега. И наистина може да се окаже до ситуация за да не достигат пари за тях. Така или иначе обаче с е, Урбакт ние се гордеем, че наистина постигнахме много по-затворно сътрудничество между градските мрежи и управляващия орган, което всъщност е на базата на доброволно участие на управите на градовете. Комисията подкрепи няколко мрежи в така наречения бърз коридор. Тези мрежи в бързия коридор получиха известна подкрепа от комисията. Някои от тях получиха подкрепата и на Европейския парламент. Тук трябва да спомена една от мрежите, наречена ЮНИК, която се състои от градовете, зависещи от керамичната индустрия. Работната група по керамика на Европейския парламент подкрепи много сериозно тази мрежа на европейски градове. Друга една мрежа в бързия коридор е за интегриране на мигрантите. Това, което наблюдавахме след приключване на проекта, бе, че някои от развитите идеи бяха прияти от управляващия орган и бяха финансирани. Например, такъв бе случай в Португалия. Защото част от мрежата бе за насърчаване и интегрирането на мигранти чрез оркестри на деца на мигранти. И това е всъщност е, едно е, един опит за социално приобщаване, който бе приложен и в други градове. Както спомена господин Дробини, ние се опитваме да отговорим също и на новите потребности и приоритети на стратегията Европа 2020 година. Ние също предпочитаме да започваме с пилотни проекти, като, например, обмен на курсове за обучение на изборни, на лица на изборни длъжности в градовете. Примерно проекта Еразмус за лица на изборни длъжности. Определено ще се възползвам от натрупания опит за следващия програмен период. Определено ще се опитаме по възможно най-добър начин да приложим този полезен опит, за да продължи развитието на тези мрежи. Благодаря ви много. А сега господин Венина има думата. Благодаря, господин председател, Господин Ламблан, Ламблен направи много интересна и изчерпателна презентация показа и това, което ни остава да свършим до края на следващия програмен период. Аз няма да го повтарям. Просто ще подчертая, че това е единствената европейска програма, която дава възможност на всички държави членки, на всички региони да участват в взаимен обмен на идеи и проекти. Първо да ги обменят и след това да ги въплатят в реални дела на регионално равнище или на национално. Това дава възможност да се използва всъщност достоянието на общото европейско право или натрупан опит. Тук участват много кандидати в този именно интерек, Нещо, което го превръща в спойка, в свързващ елемент на целия европейски проект. Разбира се, по тези именно причини през периода 2014-2020 този проект следва, тази програма следва да бъде продължена. Сега по въпроса за бюджета, ако искаме да работим и за в бъдеще, при това с повече ефикасност и оперативност, би било необходимо да повишим бюджетната подкрепа. Лисабонската и Гьотеборската стратегия са стратегиите вдъхновяващи Интеррек 4, както вече спомена Мишел Ламблан. Сега Интеррег 4 участва в стратегията Европа 2020 и Европейската комисия определено е на мнение, че Интеррег 4C има място в европейският управленски пейзаж. Някои държави знаем със сигурност, че изпитват недостиг в административен и институционен смисъл. И ако успеем да обменим мнения, идеи и проекти с именно тези изоставащи за момента региони, те също биха могли да участват в тематичните кръгове на Интеррeg 4C. Тоест, има елементи, има аспекти, които ни карат да подкрепяме идеята за бъдещето на Интеррек 4C. По въпроса за комуникационната стратегия, до година се предвижда да се проведе конференция. Конференция, на която да участват секретарията на Интеррек 4, както и изпълнителите на конкретните проекти. Мишел Лам... Ламблен очерта основните характеристики. Аз просто повтарям, че има национални и регионални, иновационни и транспортни инициативи. И именно тези примери са и примери за добавената стойност на тази програма. На неодавна проведена среща в Осло се взе решение за по-нататъчно развитие на клъстерите. Клъстерите, които биват финансирани – финансирани. Когато се събере критична маса, то тогава бихме имали по-ясни, измерими и конкретни примери за това какво може да постигне даден регион. Това следва да се подчертае и по това следва да се работи за да може съществуващите вече връзки да бъдат заздравени или ако няма такива да се създадат между програмите за сътрудничество и програмите за регионално развитие. Има теми, които се повтарят във всички държави членки, във всички региони. Дали било това свързано с економиката, с екологията, с иновацията, конкурентоспособността и така нататък. С други думи, от тези именно кръгове, тематични кръгове, могат да се вземат и идеи за по-засилено регионално сътрудничество. Може би това за момента само може да остане в сферата на добрите пожелания, но със сигурност Сътрудничеството е един от най-важните стожери на политиката за регионално развитие. Затова през следващия бюджетен период това трябва да бъде подкрепено бюджетно, за да даде конкретни оперативни резултати и от тези конкретни, конкретни е, резултати ще извлекат облаги много европейски региони. Съществуват днес три програми, свързани с Карибите, област Макаронезия, която обхваща Мадейра, Азорските острови и Канарските острови, както и океанските и океански кръг. Благодаря. Благодаря ви, господин Верино. Сега госпожа Санчес Смит за заключителни бележки. Euh, Благодаря, господин председател. И отново бих искала да отправя благодарности към нашите оратори днес, господин Ламблен, господин Дробини. Чухме представенията, чухме и въпросите и техните отговори, както и коментарите от комисията. И свидетелство за нивото на ангажимент от всички в регионалната политика – както и ролята, която може да бъде изиграна от а, сътрудничеството между регионите. Необходимо е да се изграждат мостове между това, което вече съществува и предстоящите програми. Европейската политика, регионалната политика трябва да покаже своята добавена стойност – ние винаги го казваме, но тук става въпрос за конкретика. Винаги искаме да сме конкретни и прагматични. Една основна цел на стратегията Европа 2020 е да обхваща всички политики. Но ние трябва да сме способни да покажем, добавената стойност на нашата политика във всекидневието на гражданите. Господин Дробини наистина се концентрира върху комуникацията, което според мен също е много важна тема. Много е важно да се способства за по-добра комуникация, но нищо не може да замени реалният опит. И трябва да се възползваме за от целия опит, който е натрупан от добрите практики, регионалната политика, политиката по инвестиции. Целта е развитие в економически, социален и териториален план. И ако покажем по конкретен начин как се постига това развитие, действително би било много важно постижение. Всички искаме да има по-тясно сътрудничество, по-добро взаимодействие. Надяваме се нашето послание да бъде чуто в бъдещия регламент, макар да не получим всичко, което искаме в предложението на комисията. Има от 8,7 увеличение на 11,7 милиарда евро, което е изключително важно за заздравяването на политиката за регионално развитие и за подобряване на координацията и взаимодействието, както и съчетаването между различните политики, свързани с регионалното развитие. Обмена с хората на изборни длъжности, това е нещо изключително важно за регионалното управление и наистина пасва на самите цели на регионалната политика. Взаимодействието между регионите е много добър начин да разкажем на хората за всичко, което върши Европа. Нали мога да добавя още нещо, господин председател? Нека припомня, че ще продължим това обсъждане извън залата. След края на нашето заседание ще има бюфет с идея да се по стимулира обмена на добри практики и мнения. Благодаря на нашите двама оратори, господин Ламблен и господин Дробени. Големи благодарности към тях. Нашата комисия ще направи посещение. Мисия започва утре за, към Северна Гърция. Ще направим нашите изводи и ще ви уведомим за тях след празниците. Надявам се тя да преминем добре. Благодаря. Следващото заседание на 19 септември. През есента.